членки разработва едно приложение за родители и учители, кои, което им дава възможност да преценят, да направят оценка на рисковете си. Колегата Челдаро, социалистите демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Светът се промени Променя се, може би, към добро, но децата продължават да са най-уязвимите и имаме сериозни притеснения относно съдържанието, на които те са свидетели в интернет, като, например, детската порнография, тормозът и другите видове злоупотреби. Има проблеми също така и с времето, което прекарват а, децата в интернет. И аз самият а, се занимавам с а, деца, които са били жертва на тормоз в интернет или които са зависими поради прекаленото време, което са прекарвали пред екраните. И това продължава да се случва въпреки приетото предвидете законодателни препоръки. Така че, госпожо комисар, смятам, че трябва да имаме паралелни инструменти и законодателни, и а, конкретни инициативи, какви ще бъдат трите конкретни мерки, които ще предприемате. Благодаря ви и последно дам думата на колегата Перейра от ГУЕ. Интернет за децата носи рискове. Има злоупотреби от всякакви видове. Може да се развие и зависимост променена действителност за децата. От друга страна има сексуални а, реклами, които излизат за децата, насилие в интернет, а, налагане на стоки за закупуване, неадекватни реклами, отново казвам секс и други елементи, които не са за младите хора. Те са изложени на тези опасности. Ние имаме резерва за евентуалните мерки, които могат да бъдат приложени. Не е нужно да се налагат ограничения на свободите, просто трябва да се внимава също така и с опазването на данните. Нужни са силни услуги и достъп, но за да няма изключване. Аз Asszonynak Нека да дам думата на комисар Дали. I thank you all for your um, contributions and have taken note of all your благодаря на всички ви за участието. Отбелязах си всичките ви коментари по отношение на мерките, които предстои да бъдат предприяти. Аз вече ги споменах в встъпителното си слово преди вашите коментари. Комисията е, много се радва, че това е един вис... високо приоритетен въпрос и е убедена, че е, новите мерки е, ще се радват на подкрепата на Европейския парламент. В същото време парламентът може да разчита на пълната подкрепа на комисията в засилването на безопасността на интернет за децата. Ние сме силно ангажирани в по отношение на, на, на засилването на, на стандартите на безопасност в интернет в съдействие с, а, с, с а, бизнеса. Днешните деца ще бъдат е, водачите, двигателите на економиката в бъдеще. Те са бъдещето на, на, на Европа. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми дами и господа е, депутати, за вашето участие в е, този дебат. Както казах, отчитаме всичките ви становища и предложения. Благодаря. С това приключваме този дебат и стигаме до последната точка от днешния ред. Коронавирус, гарантиране на основните права и координирани европейски действия. Отново думата давам на госпожа Дали за изказване от името на комисията. Заповядайте. След това ще ви дам думата на останалите. thank you president and it is more than apparent. Благодаря ви, госпожо председател. По-очевидно от всякога, че най-големите предизвикателства като антимикробната резистентност, разпространението на заразни болести, измененията в климата са световни проблеми. Избухването на епидемия от новия коронавирус е прекрасен пример за това и той изисква координация в на Европейския съюз и отвъд него. Европейския парламент е ключов наш партньор в това отношение и се радвам на тази възможност да обсъдим заедно отговор на Европейския съюз. Европейската комисия мобилизира своите служби и агенции, в частност Европейския център за контрол на заразните болести и работим на всички фронтове за да обединим усилите за справяне с епидемията. За целта сме в постоянна връзка с държавите членки за обмен на информация, финансираме усилията за намиране на вакцина и осигуряваме подкрепа чрез механизма солидарност. Ще ви дам примери за конкретните ни усилия и предложения за конкретен отговор. Но преди всичко смятам, че трябва да поздравим всички медицински служители, които работят при много тежки условия. Миналата седмица изказахме съболезнованията си за смъртта на доктор Ву Вин Ванг, който беше сред първите хора, които ни предупредиха за избухването на епидемията от коронавируса. Няколко думи за това колко е важно да имаме междутраслова координация на равнището на Европейски съюз и в рамките на държавите членки. На 28 януари председателят дер Лайен задейства кризисният координационен механизъм на Европейската комисия колегата, отговарящ като координатор за механизма свика заседание на Комитетът за координация, в който взеха участие всички засегнати е, отрасли, като здраво, общото здравеопазване, научно-производствената дейност и транспорт, но също така отделите за международно развитие и комуникации. Това са само някои от участниците. Той нееднократно ни припомни, че това предизвикателство изисква от нас обединяване на усилията и мобилизиране на всички инструменти, с които разполагаме ресорните служби на Европейската комисия, на Европейската служба за външна дейност непрестанно правят оценка на положението и решават кои са нужните мерки за бърз и координиран отговор постоянната координация и консултации между държавите членки тече с цел репатриране на европейски граждани и осигуряване на консулски услуги. По инициатива на държави като Франция и Германия, стотици европейски граждани бяха репатрирани от а, провинция Вубей в а, Китай. А също така сме постоянна връзка в, в, в държавите членки, които, в които има потвърдени случаи на коронавируса. Европейската комисия координира действията си с държавите членки чрез три основни механизма. Системата за ранно предупреждение и реакция, комитетът за обществено здраве и мрежата за комуникация. Ефикасното сътрудничество е от ключово значение за постигане на успехи мога да ви уверя, че тези механизми са активно действащи, ефикасни, допринасят за изготвяне на научните инструменти за адекватен отговор. Едновременно с това сме мобилизирали на 10 милиона евро за финансиране на програм, на усилията за търсене на вакцина, като ще се започнат клинични тестове в над 3000 лаборатории в над 42 държави. В момента държавите членки също така прилагат редица мерки в точките на влизане на територията на Европейския съюз. При след това трябва да работим заедно с държавите членки за намиране на обща позиция за външните граници, съгласно международните е, насоки, като едновременно с това защитим правото на свободно движение на всички европейски граждани. Трябва също така да сме в постоянна координация Русия с останалите ни международни партньори, като Световната здравна организация. Трябва също така да се работи с цялостен план за координация за справяне с епидемията. Много е важно да се засили капацитета за справяне с вируса в държавите, където вече има ослабена здравна система. Европейската комисия разглежда специфичните потребности на държавите членки в това отношение. Паралелно с това Европейската комисия преразглежда капацитета на държавите членки за карантина и изолация. Разбира се, има различно равнище на капацитет в различни държави членки, включително и по отношение на оборудването за лична защита. Ако действително се стигне до нужда от прилагане на такива мерки, ще се наложи да има и трансгранична солидарност и сътрудничество. Важно е да се намали опасността от допълнително разпространение на вируса. Едновременно с това трябва да се съсредоточим и в мерките за подкрепа на Китай Китай. Това ще помогне на самите китайци, но ще намали риска и за останалата част от света. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с Китай на техническо и на политическо равнище. Европейската комисия вече е предоставила 12 тона предпазно оборудване на Китай, което е конкретна проява на нашата солидарност. В тясна връзка сме с държавите членки и с частни дружества, за да направим инвентар на запасите от оборудване за лична защита, които са на лице в държавите членки, които могат да бъдат споделени с Китай. Да, трябва да гарантираме гарантираме, че държавите членки разполагат с нужните запаси, но трябва също така да се съсредоточим на там местата, където нашата подкрепа ще има възможно най-голямо въздействие за справяне с епидемията. Едновременно с това работим по създаването на съвместна работна група на експерти от Европейския съюз и Китай, за да разгледаме въздействието на, ви, на вируса върху общественото здраве, като се разглеждат също така и непреките последици от а, вируса, особено в важен проблем, който трябва да засегнем е опасността от таксинофобско поведение, както онлайн, така и офлайн. Дискриминацията спрямо азиатци или хора, които се възприемат като азиатци или като представители на друга етническа група, противоречи на европейското законодателство и Европейската комисия няма да търпи расова дискриминация под каквото и да е било форма. Европейската комисия е в постоянна връзка с Европейската агенция по лекарствата и с мрежите на държавите членки, за да направи оценка на запасите от активни съставки и лекарства, с които разполагат фармацевтичните компании и е, пазара на Европейския съюз. Към момента епидемията не засяга наличността на лекарства в Европейския съюз, но разбира се, ще продължаваме да следим положението. Но епидемията ни накара да се, да се замислим за, вътреш, за нуждата да произвеждаме тук в Европа медицински и фармацевтични продукти. И това ще е част от фармацевтичната стратегия, която ще бъде лансирана по-късно тази година. Комисията мобилизира всички инструменти, с които разполага, за да бъде на висотата на предизвикателството, както в Европейския съюз, така и извън него. Успехът ни зависи от бързото споделяне на информация, добрата информация, политическата воля и тясното сътрудничество. Всички тези усилия се подкрепят от европейската солидарност с останалите европейци, с всички уязвими на вируса. Очаквам степени да чуя коментарите ви. Благодаря ви. Много благодаря. Давам думата на госпожа Деланге от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, благодаря. Преди срещата на министрите по здравеопазването утре е чудесно, че обсъждаме точно тази тема. Нека да бъде ясно, няма нужда от паника в Европа. Хората първо се вглеждат в националните власти, но и към Европейския съюз и търсят отговори. Първо искам да поздравя Европейската комисия за усилията по координация. Имало и предишни такива огнища, но тогава нещата не са били така координирани. Докато тук имаме координиран подход, репатриране на хора, и това заслужава нашите комплименти. Искам също да кажа и нещо, което трябва да имаме предвид. Министрите утре най-вероятно ще подчертаят, че здравеопазването е национална компетентност и ще се прави. Но хората в момента не искат да говорят за Лисабонския договор, те искат решения. За това за НП ние очакваме определени резултати. Първо, проверка на капацитета, подготвени ли са държавите членки. Малко се притеснявам, като слушам комисията, която казва, че може би ще се наложи да организираме солидарност за защитно облекло за държави членки, където няма достъп. Не, това трябва да се направи сега. Трябва да се провери капацитета. Нужен е общ подход за хората, които влизат от този регион в Европейския съюз Нужна е ясна комуникационна стратегия, за да няма конфли... противоречащи си съвети, което се забелязва в държавите членки. За ваксините казахте достатъчно. И накрая актуализирани данни. Официално имаме данни, които казват, че в Африка има нула случаи. Това означава, че наистина имат нула случаи, което едва ли така ми се струва, тъй като имат контакти с Китай или просто не проверяват. И това е нещо много обезпокоително за голям континент, който е до нас. Така че ние като Европейски съюз сме, най- сме силни толкова, колкото най-слабата брънка. Трябва да направим така, че министрите <clears throat> да гарантират да няма слаби брънки. Благодаря. Следваща е госпожа Гутеланд от Социалистите и Демократите. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за важното представяне в началото на този дебат. 40 000 са случаите по цял свят, над 1100 смъртни случая. Трябва да гледаме сериозно на вируса корона. Има някои случаи в Европа, но броят им не е голям. Трябва да сме готови да направим нещо по въпроса. Международната, извинете, Световната здравна организация се опитва да разбере е, огнището и не знаем все още как се предава този вирус. Радвам се, че споменахте усилията на ЕС в научно-изследователската дейност около този вирус и това ще бъде от решаващо значение работата на експертните групи, за да се идентифицира източника на огнището и за да може да предотвратим сходни възниквания на такива огнища е изключително важен. Не знаем дали правим достатъчно и няма как да знаем, докато не опознаем по-добре самия вирус, откъде се е появил и как всъщност работи. Призовава министрите на здравоопазването да внимават, за да се действа, когато се появят нови случаи и за да може да се разпространява вярна информация. Мерки за предотвратяване на заразата също са изключително важни. Каран... Поставяне под карантина на определени хора, изо... изолация. Разбира се, не бива да се нарушават основните права на човека. Трябва да покажем, че този вирус не води все още е неясен. Важно е, че Европейската комисия явно държи на това. Вие сте тук, за да покажете, че има голяма готовност и че всички заедно може да направим така, че познанията, с които разполагаме, могат да се приложат на практика. Ще се съсредоточим върху научно-изследователска дейност и ще защитим гражданите. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Че от Риню. Благодаря. Ден не минава без нова новина за коронавируса. И света очаква епидемията да се превърне в глобална пандемия и мисля, че това е погрешен подход. Има минуси в това глобално внимание. Фалшиви новини ни заобикалят. В Унгария двама бяха задържани е, за разпространение на неверни новини в социалните е, медии, които, е, че, че, които разпространяха пълни глупости. Имаше твърдение, че около 60% от човечеството ще бъде засегнато. Европа не е направила нещо, за да се противопостави на това разпространение на масова истерия. Естествено, че има глобална а, криза в момента, но Европа трябва да запази самообладание, да се успокои. Естествено, не, не бива да, да пренебрегваме а, информационните компании. Трябва да се проверяват фактите и да се, и да се предоставя достоверна информация на гражданите тяхното доверие е нашия основен актив, най-ценното за нас. А дезинформацията, понякога или лъжа информацията, може да бъде по-опасна от коронавируса. Господин Бюти Кьофер от, Кьофер от името на Зелените. Госпожо председател, госпожо комисар, изразяваме солидарност към а, китайския народ, най-вече а, населението в Ухан, където жертвите са най-много, изразяваме съболезнования на семействата на починалите. Ние високо уважаваме много, много, много дълбоко службите на Китай, медицинските служби и службите за бърза помощ. И най-вече смелостта и саможертвата на доктор Ли Ван Лян. Държавите членки предоставиха подкрепа на Китан. Трябва да предоставяме, да, да, да продължаваме да предоставяме помощ на Китай тогава, когато е възможно. Здравната криза не е приключила. Затова трябва ни силни, координирани усилия в, в Европейския съюз и между държавите членки и за това а, напълно подкрепям а, казаното от колегите преди мен. Международното сътрудничество е от а, основно значение. Затова искам изрично да подчертая, че трябва да се включи Тайван в усилията на Световната здравна организация. Тревогите са сериозни. А, има и се надявам и се, и се, и се, и се много радвам, че а, комисаря спомена а, нарастващия брой случаи на ксенофобия, а, насочен срещу а, а, азиатци и китайски граждани. Това е напълно недопустимо. А, трябва да покажем солидарност и да не допуснем ксенофобията и расизма за това също трябва да се борим с фалшивите новини и сяването на страх и паника. Благодаря. Госпожа Копчинска е каре. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисара, предвид належащата нежност да се изготви и се глобална стратегия за борба с вируса, имам въпрос към Европейската комисия. Може ли да кажете нещо повече за извънредното заседание на съвета на министрите по здравеопазването? Може ли Европейската комисия да ни обясни как Европейският център за заразни болести и Китайският център координират действията си за справяне с коронавируса? Европейската комисия кога възнамерява да излезе с петата оценка на риска от Центъра за заразни заболявания. Как Европейската комисия координира действията си с трети страни? И в частност, Европейската комисия обмислила ли е спешни мерки, ако вирусът се разпространи в Африка, където ще се окаже непоносимо бреме за местните здравни системи. СЗО заяви, че вероятно няма да бъде разработена вакцина през едните 18 месеца. Такава ли е оценката и на Европейската комисия? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Орбан Креспо. Е благодаря, госпожо председател. Коронавирусът не предизвиква толкова смъртни случаи, колкото от други, като например обикновения грип. Но това, което се говори, е много по-остро вече се заражда ксенофобия срещу азиатците. Хората трябва да имат свободен достъп до здравни услуги при добри условия. Универсалният достъп до здравни грижи и услуги е основно право. Имаше и голямо урязване на бюджетите на обществените услуги, което понижи и качеството на тях и в Испания, пък и други държави. Това, което трябва да направим е да спазваме правата на човека и накрая нулева толерантност към расистските нападения към азиатци, защото ксенофобията е най-ужасяващото от всичко. Следващото оратор е господин Штефанец. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, както знаем, над 1000 са жертвите вече на коронавируса и над 40 000 са заразените. Тайван продължава да бъде единствената страна, която е изключена от заседанията на СЗО, въпреки потвърдени случаи. Това подрива основните и човешките права на тайванските граждани. Тайван е много важен международен хъб в Тихия океан. Това е страна, която, която успешно изолира коронавируса. Сега е времето да работим заедно и да, да ползваме всичката, всички експертен капацитет, който е наличен трябва да се противопоставим на блокирането на участието а, на Тайван в СЗО. Тайван трябва да се включи в дейността на организацията. Можем да се справим с тази страшна болест само ако всички желаящи да помогнат участват. Благодаря. Господин Хайсъл, социалистите и демократите. Европейският съюз безспорно трябва да предотврати е, допълнителното разпространение на коронавируса, но също така и да спре пропагандата около вируса, която се разпространява в интернет и в частност е, по социалните медии. Компетентните служби на Европейската комисия трябва да предприемат нужните мерки. Много вече беше направено по въпроса, но не можем да почиваме само на стари лаври. Знаем, че имаше само няколко изолирани случаи на заразени с коронавируса лица в Европа. Трябва да разпространим тази информация, трябва да имаме организирани кампании за осъдомяване на населението. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху превенцията, тъй като превенцията е по-добре по-добра от лечението. Държа да отбележа, че маските за лице е, трудно могат да се намерят по аптеките. Изчерпаха се запасите, а коронавируса се разпространява по въздушно-капков път. Трябва да има и кампании за осведомяване на децата в училищата. Моля Европейската комисия да предприемеме кампании за директно осведомяване на населението. Благодаря ви, госпожа Традилина, Има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, всъщност кризите от здравен тип са световни и този вирус го показва. Той не спира на границите. Вие припомнихте, госпожо комисар, че ние изиграхме добре своята роля по координация и съпътстване на държавите членки, препоръки на здравния персонал, организиране на репатриране на хора, които идват от Китай е, финансиране на научно-изследователски дейности, 10 милиона евро за нови медикаменти и нови вакцини. Последните дни чухме и много критики срещу китайското правителство. Сега няма нужда да получаваме, нито пък да използваме една здравна криза за политически цели. Сега е момент за солидарност – към китайското население и техните лекари, които се борят. Сега е момент а, да помагаме на държавите. Мисля в случая и за Африка, където здравната система е много слаба и не може да се справи с епидемии. Благодаря ви за вниманието. Пет човека са се записали за спонтанни изказвания. Ще дам думата на всички но повече е, записвания няма да има. Затварям списъка. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Десутер. You, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Нито една страна, нито една организация не може сама да спре а, епидемията. Европейския съюз трябва да си сътрудничи с държави членки, с СЗО, с китайското правителство и с други партньори, в това число Тайван. Международната общност трябва да подкрепи всички усилия да се сложи край на, на епидемията. Правата на човека не могат да стават жертва на коронавируса. Няколко правозащитни организации а, посочиха, че китайското правителство а, укрива информация а, и отказва достъп до храна и, и а, медикаменти. В същото време има нарастване на антикитайска и антиазиатска ксенофобия и дискриминация. Международното право а, много ясно показва, че в случай на здравни а, на здравни, здравни спешни случаи, изваредни положения, е необходимо пълно международно сътрудничество и ние в Европейския съюз трябва да се включим в това. Благодаря. Госпож... Господин Лиза от НП. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искал най-напред да изкажа съболезнования към засегнатите, най-вече към близките на загиналите. Подкрепяме и казаното от госпожа комисаря, че трябва да работим заедно в Европа, но когато в заглавието на дебата са включени човешките права трябва да се каже, че тежкото нарушаване на правото на иска значително допринесе е, за кризата. Изправени сме пред много сериозен проблем. Част от световната общност, а именно Тайван, е изключено от координираните усилия по политически и идеологически причини. А идеологията никога не бива да има преимущество над здравето. Това трябва да стане ясно, включително и за Китай. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има колега Дафрицун от Социалистите демократите. Е, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, този дебат е важен. Коронавирусът тревожи света. Броя на засегнатите и на смъртните случаи се увеличи значително последните дни. Следователно е много важно и комисията и държавите членки – постоянно да подаваме на гражданите точна информация за вируса и за рисковете, свързани с него. Научно-изследователската дейност е много важна тук. Трябва да направим така, че мерките за слагане под карантина за онези, които имат симптоми, се прилагат пропорционално, така щото да не се нарушават основните права на хората. Увеличава се и броя на расистски нападения срещу хора с азиатски външен вид или които приличат на азиаци. Трябва да предотвратим разпространението на вируса не само в Европейски съюз, но в целия свят. Благодаря на госпожа Дали за това, че ясно отчерта какви са приоритетите на съюза и неговите задължения. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Визер Лима ако свободата на словото беше зачетена в Лухан, имаше шансове да бъде ограничен последиците от вируса. Доктор а, Ланг за, подопреди за опасността от коронавируса още през месец декември, но той беше принуден за мълчилото властите, дори беше обвинен за разпространяване на фалшиви новини. Ако китайските власти бяха положили също такива усилия за да дадат отговор на здравната криза, нямаше да стигнем до там. Трябва сега наделее здравият съм включително и с възможността да участва Иван в мрежата на СЗО. Доктор Ли Уанг загина от коронавирус миналата седмица и той се превърна в герой за активистите на правата на човека в Китай. Неговото име стана на синоним на свободата на славото. Непрестанно се заличават снимки и хора се озовават в затвора, защото се опитват да разпространят информация за коронавируса. Всичко това остава много тежки белези с китайското общество и трябва да подопратим повторението на подобно нещо за в бъдеще, а бих искала да благодаря на всички медицински служители, които работят неуморно. Има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли го? Oui? Oui? Yes, sure. Okay. Just gone. 30 seconds. 30 секунди. En français. Ще се обърна на френски към колегата от Франция. Увраж, ки сапел пес. Биха само да попитам, чела ли сте чумата на Алберт Камю? Разбира се. И в края на книгата завършва с изречението вирусът на чумата никога няма да изчезне и трябва да бъдем много бдителни. И Камю се позовава на нуждата, свободата да бъде опазена на всяка цена. Камю написа една метафора за кафявата чума, за нацизма. И основните свободи са свободи, които винаги, винаги трябва да защитаваме. Благодаря ви. Je suis vraiment contente que vous ayez nommé la paix. Много ви благодаря, че споменахте тази книга. Монсерак е пишелю асоня не асо. Благодаря, госпожа Монсерат. Имате думата от името на НП. Благодаря. Китай призна пропуските си и трудностите си при овладяването на коронавируса. Става въпрос за извънредно положение, здравно здрав... извънредно положение, което ще постави под изпитание здравните служби, заетите в училищата и, и на други места. Този след обед в Барселона трябваше да се проведе огромна а, конференция, която бе а, отменена заради коронавируса. Трябва ни координиран подход на реагиране. Трябва ни система за комуникация, трябва да работим заедно, за да гарантираме безопасността и защитата на всички европейци. Защото ако разпространяваме фалшиви новини и дезинформация, ще, ще засилим стигмата. Важно е да се разпространява информация за това какви са превентивните мерки срещу вируса. Първо ни трябва и ясна комуникационна стратегия, за да изградим доверие. Трябва да се работи повече по ваксините, по създаването на вакцина. А, трябва хората, които се връщат на наша територия, които са били в контакт с вируса, да получат необходимите грижи. И най-вече ни трябва а, ясна процедура за бързо реагиране. Господин Таяни. Благодаря. Позицията на НП е съвсем ясна. Благодаря, госпожо председател. Позицията на НП е изключително ясна. Ние подкрепяме действията на Европейската комисия, но искаме от Европейската комисия от утре сутрин да направи всичко възможно да се даде координиран отговор от страна на всички държави членки на Европейския съюз. Единни, с едни и същи мерки, само така можем да се изправим пред едно такова извънредно положение, което драматично удари Китай и не искаме да удари Европа. За това е нужно единство, и са мерки. Ние предложихме например, една анкетна карта, която дава възможност да се разбере дали онези, които пристигат в Европа, са прекарали дни в Китай, в региони, които има висока ниво на заразените. Това бяха предложенията, които направихме на Европейската комисия. Трябва да продължаваме напред, трябва да се избегне и паниката. Затова са нужни конкретни действия. И на последно място, Китай не направи всичко, което трябваше да прави и продължава да не прави това, което трябва да прави не подаде достатъчно информация, забавиха се нещата. Китайците са първите жертви на една система, която прави така, както направи СССР с Чернобил. Криеш трагедията и създаваш проблеми убиваш своите граждани. Китайците са първите жертви на комунистическия режим. Благодаря. Az azonnali hozzászólások jönnek. Az első hozzászóló Csiodáru képviselő. Започваме спонтанните изказвания. Господин Cehudar. Mulțumesc, doamnă președintă. La ora când facem această dezbatere, numărul... Благодаря ви, госпожо председател. В момента, докато водим този дебат, броят на заразените с коронавируса се увеличи хиляда пъти в сравнение с момента, в който беше обявен появата му. Никоя държава не може сама да се справи с този с подобен вирус и трябва да защитаваме правото на достъп до здравеопазване, независимо от политическата ни окраска. Аз бях първият, който поиска активирането на Европейският механизъм за гражданска защита и бърза система, но в придъмни случаи трябва да сме готови да действаме, ако се стигне до подобно огнище тук. Не са еднакви стандартите на здравните системи в държавите членки. Трябва да имаме уеднаквени действия. Се надявам, госпожо комисар, още утре да има такава система за здравеопазване и нека Европейският медицински корпус да е в състояние да тествате. Както бях доброволец по време на епидемията в Ебола, тъй като съм лекар бърза помощ, ще бъда доброволец, ако се наложи това отново. Трябва да се предприемат нужните мерки. Думата има клеадели. Дели. Но ви моля да се придържате към една минута време за изказване. Um, Благодаря, госпожо председател. Над 20 хиляди над 200 хиляди е допълнително, над 2000 са смъртните случаи е, през зимата заради лошите метеорологични условия. Не бива да изпускаме и това от поглед а, трябва да се справяме с този проблем а, чрез научни средства. Необходи, необходими са клинични изследвания, изолация. А, поздравявам китайците за усилията. Направиха всичко възможно да се борят с тази а, така тежка ситуация. Мисля, че всички държави членки трябва да, да удвоят а, усилията си. Държавите членки а, са влезли, са, взе, са предприели редица мерки. Това не мога да кажа същото за а, моята страна а, Ирландия. Приветствам а, действията на Китай и, и също съм съгласна, че не трябва да допускаме дискриминация. Следващия оратор, госпожа Шойдрова, НП. Е. Шойдрова. Yes. Пани комисарско за ваши справо, а съгласим. Благодаря, госпожо комисар, за изказването. Съгласна съм с много от преждеговорившите. Обедена съм, че сътрудничеството, просветните кампании са изключително важни. Затова е непълно неразбираемо за мен, че Китай, която призовава за сътрудничество, отказа помощта на Тайван, които помо... предложиха с помощ за лечение и с лекарства – Здравоопазването в Тайван е едно от най-развитите. И трябва да направим така, че Тайван да бъде представен в СЗО. Мисля, че здравето е преди политиката. И смятам, госпожо комисар, че наистина трябва да направите така, че да проверите дали е отказана тази помощ, която Тайван е предложил – ние в Чехия и смятаме, че трябва винаги да бъдем солидарни. Чешки граждани пратиха помощ на китайски граждани. Господин Захрадил, от името на Каре. Благодаря ви. Добре беше да чуем, че Европейския съюз е подготвен и иска да помогне за справяне с огнището на вируса, да подкрепи Китай в усилията, които полагам. Припомням ви също така, че Европейски съюз и Китай а, са стратегически партньори още от 2003 година. Насами вече се виждат последиците върху економическият растеж. А, заради сигурността в Китай, тъй като Китай е толкова важен играч на световно равнище, тъй като беше толкова тежко засегнат от криза, това ще има последици и на световно равнище. Ако иска Европейския съюз да е действаща сила на световно равнище, трябва да се преразгледа стратегическото партньорство, както каза с пълно право и господин Бютикофер. Трябва Китай по-добре да бъде включен в рамката на СЗО и не на последно място трябва да се борим срещу антикитайските и по-общо антиазиатски настроения, които се разпространяват в момента в е, Европа. Те са много опасни. Благодаря ви. И последният оратор е господин Уолас от Гое. <laughs> Не бих посмял да говоря повече от една минута. Благодаря, госпожо председател. През 2009 година свинския грип избухна в САЩ. Разпространи се в 100 страни и над 10 000 бяха жертвите. Тази година в САЩ 19 милиона души са заразени от грип, 10 000 са починали забавно е някакси а, да гледаме как се използва а, тази информация от коронавирус, коронавируса, за а, да се води кампания срещу Китай. Ако в Китай има проблем с коронавируса, не смятате ли, че имат нужда от нашата подкрепа, от нашата солидарност, от нашето сътрудничество? Те нямат нужда от нашата паника, нямат нужда от това да ги а, подхвърляме наляво и надясно, защото има ли проблем. Те построиха болница за а, 10 дена. Ние не бихме а, успели да подпишем дори необходимите документи за това за 6 месеца. Те са по-готови да а, се справят с а, а, кризата, от който и да било. Трябва да се отнасяме справедливо към тях, трябва да, да, да оценим техната, тяхната реакция в световен щаб и в СЗО а не в Европа да а, ги замеряме с камъни и, и да а, и, и, и да умалуважаваме китайската позиция. Има много какво да се получим от китайците. Благодаря. Това е края на изказващите се. На списък с изказващите се ще дам думата на госпожа Дали за отговор от името на комисията. Um, sorry, microphone. Microphone for the speaker, please. Oh, it should be. Okay. Okay. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати, за изключително интересната дискусия. Отбелязах си всички ваши коментари. Що се отнася до Тайван, търсим практически решения без участието One China policy. Uh, Що се отнася до китайските здравни служби, постоянно сме в контакт и нямаме причина да се съмняваме в информацията, която ни подават. Искам също да ви успокоя. Ние сме в контакти с африканските власти и Европейският съюз има споразумения за сътрудничество с Китайския център за контрол на заболяванията. Искаме да сме подготвени и да не се създава паника, да има бдителност. Радвам се, че имаме общи цели, за да има ефикасно ефикасен отговор на този вирус. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки, правим всичко възможно, за да сме сигурни, че ще успеем. Успехът обаче зависи и от координацията и активното участие на всички заинтересовани страни, включително Европейския парламент. Но всичко зависи от политическата воля. Тя е ясна днес тук. Председателството на съвета организира извънреден съвет на здравните министри. Той ще се състои утре и това ще даде още една възможност да подсилим координацията. Успехът изисква хармонизация на нивото на подготвеност и мерките за отговор особено по външните граници на Съюза. Трябва да подкрепим и Китай да овладее вируса и да спре преноса му а, в самия Китай и в Съюза. Това трябва да е крайната ни цел да подкрепим Китай и международния отговор, като защитаваме европейските граждани. Това е възможно. Ще продължим да извършваме мониторинг на ситуацията, ще предприемем необходимите действия. Европейският парламент ще бъде напълно информиран за всичко, което се случва. Az ülésre holnap 2020. február 13-án csütörtökön 9 és... Следващото заседание ще започне в 9 часа сутринта до 14 часа и след това от 15 часа до 16 часа. Закривам настоящото заседание.